на честно производство. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно, господин комисар. Closed. С това прекратяваме дебата за Гуантанамо. Гласуването ще бъде след следващата точка от дневния ред, а тя е Украина, а именно случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство. И сега Давам думата на господин Вигенин. Минута и половина. От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за нас демократичното развитие на Украина е приоритет, по който не може да има компромиси. Достиженията на украинския народ не бива да бъдат поставени под съмнение нито от вътрешни, нито от външни фактори. Днешната власт е в поредица инициативи се опитва да подобри както законодателната основа, така и ефективността на борбата с корупцията затова тя трябва да получи насърчение. премахването на чувството за безнаказаност у украинския елит може да даде шанс на полезните реформи които да приближат страната до евросъюза и да дадат перспектива на гражданите. днес обаче рискуваме да бъдем обвинени че разтваряме европейски политически чадър над водещи фигури от предишното правителство и персонално над бившия премиер тимошенко ако основателно очакваме украинското правителство да не се намесва в работата на независимите съд и прокуратура с какво право европейската народна партия иска днес да ни вкара в подобна политическа намеса <clears throat> самия европейски парламент? не мога да приема че трябва да издадем индулгенция за всички решения приети от предишните управляващи в украйна. точно това е смисълът на предложения текст който на практика призовава зад колективната вина да се скрият индивидуалните злоупотреби с власт един по балансиран подход можеше да позволи днес да имаме обща резолюция която да бъде конструктивна и ориентирана към възможностите за по тясно сътрудничество между украйна и евросъюза при провеждането на съдебната реформа в страната при прилагането на мерките за борба с корупцията. заложи се обаче на един идеологизиран и конфронтационен подход. призовавам така наречената обща резолюция да бъде отхвърлена и да се консолидираме около предложението на групата на социалистите и демократите. благодаря. Благодаря. Dalším řečníkem bude Ček. Pardon. Господин Посълт. Искам само да попитам колегата какво е значението на постоянното позоваване на човешките права, след като в Украина се твърди, че не трябва да има намеса във вътрешните работи. Това е съветски постулат. И особено когато става дума за човешки права, точно по този повод трябва да се намесваме, ако те не се спазват там. Господин Вигенин. Кажа, че не говорим за намеса във вътрешните работи на Украина, а за ненамеса в дейността на независимия съд и прокуратура на украйна. мисля че има известна разлика. политическата намеса не е желателна както от страна на управляващите в украйна така и от страна на европейския парламент защото точно това правим с текстовете които са предложени в така наречената обща резолюция. ако говорим за универсалност не знам колко минути имам господин председател но ако погледнем има страни членки на европейския съюз в които можем да видим много сходни случаи. ще ви повярвам господин posselt че сте спазвате принципите и искате да прилагаме правата на човека навсякъде и в европейския съюз и в украйна ако предложите подобна резолюция и за българя където премиер и бивши министри са разследвани по абсурдни обвинения. благодаря. има синя карта. Ще получите, ще получите времето си за отговор. А сега господин Количек. пане председател Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Понякога не вярвам на очите си. Когато прочетох тази проекторезолюция за Украина, например, не съм вярвал, че някои ръководители, държавни правителствени глави ще се ползват от имунитет до края на живота си. Ние искаме да се борим срещу корупцията. Едновременно с това, бив член на парламента, господин Данише, в Чешката република също е, са, има такива обвинения. А, господин Данешев никога не е бил член на някаква политическа партия, така че обвиненията срещу него най-вероятно са от чисто економическо естество. Нека да се борим с корупцията в Европейския съюз и извън. Но първо, нека да прочетем конституцията на дадена държава и да видим какво се казва там. Когато ние се борим срещу корупцията в Европейския съюз, ми нека да се върнем към собствената си позиция и да погледнем какво точно сме писали в тази резолюция. Имам големи съмнения относно доста точки, които са писани там, така че не можем да я подкрепим. Благодаря. Господин Галер е следващият оратор. Благодаря, господин председател. За съжаление, има повод да бъде критикувана политическата ситуация в Украина, особено средствата, с които се нарушават правата на опозиционните политици. Изостаналото процесуално право а, и други фактори нарушават правата на Тимошенко а, и на други политически личности. Ако конституционното право на всеки уличен а, за достъп до делото се спазва, то тогава нямаше да има случаят Люценко, а също така и при госпожа а, Тимошенко бяха допуснати нарушения от подобен характер. Президента Янукович и неговите структури трябва да спрат това преследване. Той лично отговаря за доброто състояние на госпожа Тимошенко и нейните сътрудници поведението на господин Янукович всъщност е лакмус за е, неговата действителна воля за спазване на европейските ценности в Украина. Благодаря. Синя карта от господин Ковал. Господин Ковал. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас по доста точки. Знам колко важна беше присъединяването на нашата държава за Европейския съюз особено в рамките на Централна и Източна Европа. Но бихте ли казали, че подобна политическа перспектива трябва да се даде на е, украинското общество? Бихте ли им казали, че пътя към Европа е отворен? Можете ли да подкрепите тази идея? Благодаря. Пътя на Украина към Европа няма да, няма да, не може да се насърчи по този начин и правителството няма да ни доведе до там. Господин председател, не, не, не сме тук за да говорим за вината или невинността на Юлия Тимошенка. Това не е повод, не сме се събрали за това. Е, е, украинските власти са взели съответните мерки за борба срещу но ние протестираме а, срещу, на, срещу начина по който се елиминират политически опозиционери с, съдебни мерки. Мер, мер, мер, мерките, които се вземат срещу тях, трябва, трябва да бъдат съответни и съпоставими с извършените е, през, през, престъпления. ако в а, ако в, в, в ако в, в Украина не се зачитат човешките права, това само ще отдалечи е, Украина от пъти към Европа. Господин Ромеда. Благодаря, господин председател. Ние считаме, че борбата с корупцията е фундаментално значение за възстановяването на върховенството на закона в Украина. И ние смятаме, че за тази цел е, Украина трябва да интегрира европейските политики в своята собствена. И за тази цел имаме нужда от независима правна система. Има широко разпространено мнение, че политиката на Тимошенко е използвала правната система за свои политически цели. Именно за това призоваваме украинските власти да гарантират, че правните мерки не се прилагат избирателно и да се осигури прозрачност на всеки съдебен процес. И именно за това, това е причината ни, поради която призоваваме украинските власти да избегнат всякакво избирателно прилагане на правосъдието и да се осигури прозрачност, а също така да има външни наблюдатели, и да сме сигурни, че Украина наистина прилага правилно програмите за изграждане на капацитет на Европейския съюз, а ние да помогнем на държавата да спазва по-добре законодателството на Европейския съюз. Благодаря. А сега ораторите от политическите групи. Госпожа Басеско НП. Благодаря, господин председател. Чрез мерките срещу Юлия Тимошенко сегашната власт действа против членове на бившото правителство, за да смаже опозицията. Ние сме много загрижени от това, че правосъдието се използва за е, наказателни мерки срещу опозиционните партии. Това поставя под е, заплаха върховенството на закона в е, Украина. Ние искаме е, Киев да да организира прозрачен и справедлив процес. Една демократическа държава трябва да зачита правата на човека. Това са е, ангажименти, които Украина е поела в рамките на източното партньорство. По този начин ще може да има по-добро сътрудничество между Европейския съюз и Украина и ще може да се върви към споразумение за асоцииране. А сега господин, е, господин Генген де Оденберг, госпожа. Благодаря, господин председател. Един от приоритетите на бъдещото полско председателство е да се подсили източното партньорство. И Украина е един от най-важните партньори в това отношение. Така че Европейския съюз може само да се възползва от това партньорство. Едновременно с това, ако Украина наистина иска да се сближи с Европейския съюз, то трябва да, тя трябва да изгради ясни, стабилни европейски стандарти в правосъдието. Това, което виждаме сега в Украина, не е блестящо. А именно, взаимни обвинявания и злопотреба със съдебната власт. Приветствам уравновесеното изказване на самата госпожа Тимошенко и смятам, че в нашето сътрудничество с Украина имаме нужда от специфични инструменти, за да помогнем на тази държава. Говорим, може би, за една група, консултативна група, която да подпомага Украина. Бихме могли да им помогнем и като обучаваме съдебния персонал. Надявам се, че полското председателство ще приеме този подход и в съвета. Благодаря, господин Донскис от Либерални демократите. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Украина е демокрация. И за това ние отпращаме сигнал към приятел и е, съюзник. Е, Украина трябва да спазва европейските ценности, ценностите на демокрацията и затова очакваме украинските власти да не злоупотребяват с властта си и да организират политически е, процеси, а пост Юлия Тимошенко и други членове на бившото украинско правителство, които дълго време са били противници на Янукович, не трябва да се разглеждат като виновни по принцип или колективно виновни за някои политически практики. Те всички са граждани на една подемократическа страна. Ние просто искаме да припомниме на нашите украински приятели как функционира демокрацията, а не да ги осъждаме. Господин Танов. Председател, господин председател, 6 години след революцията Украина все още остава а, с големи проблеми. Юлия Тимошенко и правителството, в крайна сметка, сега стигна до съдебно преследване. А, а, и обвинено най-вече по политически мотиви. Смятам, че председателят Янукович ще се опитва да неутрализира единствената политическа фигура, която притежава достатъчно популярност, за да се изправи срещу настоящата власт. Нека да не забравяме, че Оранжевата революция беше отговор на управлението на Янукович и за неговите престъпления. Той никога не беше наказан за тези престъпления. Така че Юлия Тимошенко сега представлява надеждата на милиони хора в Украина. И а, обвиненията, например, за злоупотребите с бюджета за а, болниците, всъщност е без никаква, никакви доказателства. Това е част а все още повече този бюджет се определя и от правителството на Янукович. А ако господин Янукович иска да се изправи а, пред госпожа Тимошенко, нека да го направи в един открит политически дебат или в избори по демократичен начин. И Имате ли достатъчно доверие в политическата безпристрастност на това, което става в Украина? Господин Вегенин, можете ли да отговорите? Благодаря за дадената дума. Украинската политическа сцена всъщност има корени в бившата, бившия Съветски съюз. Това, което се случи в, по време на Оранжевата революция, беше битка между Юлия Тимошенко и Янукович. Но то, днешната битка е по-скоро и за природният газ. Днес Нека да не забравим, че това не е първата битка за газ. Имаше преди това друга битка между Илия Тимошенко и Ющенко. Така че, нека все пак да кажем, че опита да се заличи опозицията е смешен и е осъдителен, но няма доказателства, че правителството на Тимошенко е, е направило нещо, е, някакво престъпление хората, обикновените хора, не искат вече да виждат тази широко разпространена корупция. Ако наистина искате да а, помогнете на Украина да се развие в едно демократично отворено общество, нека да, а, покажем, да кажем какви са нашите препоръки. Но нека да не казваме, че някои от постоянните лица, които виждаме на политическата сцена, трябва да ги разглеждаме, полити... да ги разглеждаме различно, просто заради ситуацията. А сега госпожа Ройто. Вишетревани, удай... Дами и господа, начините по който се разследват е, е, предполагаемите престъпления на госпожа Тимошенко не са ме ти от времето на комунистическия тоталитарен режим в тази страна през 20 век. Тези, които са живяли под този режим, знаят как, какво е. Какво, какво, какво означава да се превишават политическите си, да човек да, да, да се уповава на политическите си власт, за да накара опонентите си да млъкнат. Аз е, призоваваме от, от, от другите страни да, да, да дадат политическо убежище на преследваните политици и да се наложат санкции на Украина, ако положението не се промени. Сега господин Кова. Благодаря, господин председател. Имам чувство, че малко губим същността на този дебат. Дали трябва да застанем на страната на преследваните или не? Мисля, че всъщност отговорът по принцип е да, но нека да си извлечем някои заключения – но тези заключения трябва да се направят и от властите в Украина. Ако Европейския съюз иска да постигне демокрация в е, Украина, ние трябва да зачитаме опозицията. Това трябва да се а, е, каже ясно и на украинските власти, защото подобен опит вече видяхме и в а, е, а, бившата ГДР, и в а, Чехия, и в Словакия, мисля, че има място за Украина в Европейския съюз. Ние а, се интересуваме от това, коя партия ще управлява тази държава. Нека да го кажем открито. Ако не дадем на украинците а, европейската перспектива и амбиция, ами тогава държавата просто ще а, регресира обратно, вместо да напредне. Ние от, трябва да отворим вратата и да бъдем смели. Благодаря сега господин Мигански. Благодаря много. Не, не, нека да кажа, да повторя, че украинците са наши приятели, наши съюзници и наши, ние трябва да да го повторим. Аз също същевременно споделям и вашата загриженост и никак не съм доволен от начина по който се развива демокрацията в тази страна и начина по който се не се за се третират човешките права. Но какво сте направили всички вие, които, е, които днес е, е, обвинявате и заклеймявате положението в Украина? Какво сте направили всички вие, за да изпратите едно ясно послание към нашите украински приятели? Казали ли сте им, че някой ден този, този, този, пар, този парламент ще приеме тук е, украински делегати, защото върховенството на закона и демокрацията в Украина зависи до голяма степен и от нас. Благодаря ви много. Господин Посел, синя карта. Er- Искам само да попитам колегата дали не знае, че ние тук в парламента с голямо мнозинство приехме една резолюция, аз също гласувах за нея, в която ние очертаваме европейската перспектива на Украина. И то не еднократно, а многократно сме правили това. Благодаря много, господин Посълт. Аз разбира се, че, разбира се, че знам и благодаря за тази резолюция, но моя въпрос е следния. Какво можем наистина да направиме? И дали това послание, което отпращаме в момента е най-правилното и уместно към нашите украински приятели. Те в момента се борят е, срещу това, което ние в Полша, в Чехия сме се борили в миналото. Така че Кол, кол, колко уместни послания ни изпрати е, немското правителство? Господин Кели, ролята на демокрацията понякога е много по-деликатна. Някои държави напредват по-бързо в демокрацията от други. Виждате, някои бивши представители на социалистическия блок вече са тук наши партньори. Предполагам, че и Украина ще стигне до този резултат, но по-бавно. Най-важното е обаче да се стигне до истинска демокрация в Украина и да се подсили гражданското общество, да се премахне контрола върху НПО-тата от страна на правителството и да се е, подсили опозицията. Защото ако искаме да имаме истинска демокрация, трябва да имаме силна, независима опозиция. А ние в Европейския съюз трябва по всякакъв начин да насърчим а, е, Украина да установи истинска демокрация. Благодаря. Благодаря на господин Кели. А сега госпожа Есая. Todellakin nämä Timotsenkoa vasta... Да, благодаря. Е, вярно, имаше обвинения срещу госпожа Тимошенко и тя отговори, че това са политически обвинения. Нека да напомня, че госпожа Тимошенко, както и други членове на а, правителството, са обвинени в корупция. Така както каза госпожа Ройтова преди малко, ние тук не сме съд и няма да осъждаме дали те са виновни или не, но ние трябва да напомним до каква степен е важно правосъдието да бъде не избирателно, а безпристрастно и прозрачно и да няма дискриминация. С тази цел искам да благодаря на госпожа Аштън, която каза, че се тревожи за тези обвинения, които бяха отправени и че много често, много вероятно, те са от политически характер. Трябва правосъдието да не бъде дискриминативно. Това повтарям още веднъж. А сега госпожа Сил... господин Силвестри, извинете. Моля, заповядайте. Украина е една демокрация, un paese... Извинете, господин председател, Украина е демократична страна, но тя трябва да прилага европейски стандарти и в администрацията, и в съдебната система. Сега всички процеси там, имам предвид съдебни процеси, са политизирани и не се спазват правните норми. Политическите противници на управляващото правителство се изобличават, за да се сплаша опозицията. Госпожа Тимошенко и нейните бивши министри сега се нападат с е, такива е, измислени процеси, за да не участват в политическата борба. Органското, украинското правителство трябва да изпитва респект е, към опозицията и да не прилага необосновано правни мерки срещу нея. Благодаря. Благодаря, госпожа Корхола. Благодаря, господин председател. Бившият премьер на Украина, госпожа Тимошенко, беше обвинена в множество а, престъпления, свързани с корупцията. И ако тя наистина бъде призната за виновна, рискува 10 години затвор. Въпросите тук са многобройни, трудни за отговор. Може би повечето от тях са свързани с политически характер. Като че ли голяма част от тези обвинения са насочени към опозицията. Ние имаме нужда от повече прозрачност обаче в съдебните процедури. Ние трябва да желаем да се подсили защита на правовата държава и да се спазва разбитието на демокрацията. Трябва да се поемат отговорностите за осъществяване на реформи, които така или иначе останаха недовършени след Оранжевата революция. И последният оратор, господин Матула. de rezoluție ce are ca subiect cazul foștilor membri ai Проекто резолюцията относно бивши членове на украинското правителство е необходима, ако искаме да спазваме основните принципи на Европейския съюз и най-вече правата на човека. Ние не се, не се тревожиме толкова от украинското правосъдие, колкото от една политическа намеса в функционирането на правосъдието. Европейския съюз е общност на права и ценности трябва и затова ние смятаме, че трябва да се защитават принципите, презумцията на невинност и ценностите на Европейския съюз, включително правата на човека. Трябва също така да ратуваме за сближаване на украинското законодателство с законодателство на Европейския съюз. Приближаването на е, Украина до Европа ще зависи от е, е, спазване законите на правовата държава. Що, що се отнася до обвиненията, не, не, не може с превишаване на права да отговаряме на превишаване на права. Ние трябва да подкрепяме Украина демократична по пътя към демокрацията. Господин Етингер. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, комисията следи развитието в Украина с много голямо внимание, както и вие като парламент и отделните политически групи в парламента също. Бившите членове на правителството на Украина, Тимошенко и останалите също са обект на нашето внимание. Ние имаме определени опасения за възможните мотиви на политиците, които водят до това, което наблюдаваме сега. Европейският съюз се ангажира с тази тема и внимателно следи какво става в Украина. Преди няколко години беше публикуван доклад за напредъка за Украина и е, този доклад е много подробен, отразява подробно ситуацията в е, тази страна в продължение на една година. Нашата оценка която не е променена, показва, че има необходимост от пълна реформа на съдебната система и също така на други сфери от обществения живот. Посочва се, че трябва да се спазва прав... принципите на правовата държава, трябва да се прилагат правилно мерките за наказателно преследване и да се гарантира честен съдебен процес, за да може наказателното право да се използва за целите на политиката и да се злоупотребява с него. В случаите, които се отнасят до бивши членове на правителството, трябва да се прави ясна разлика между наказателна отговорност и политическа отговорност. Не трябва да се допуска произвол в действията и е, тук съществуват опасения, що се отнася до екстесивното използване на мерките за задържане, е, ограничаване на правото на пътуване и предварително задържане. В целия свят експертите и а, бизнесмените са убедени, че а, опозицията в Украина е изложена на силен натиск. Ние смятаме, че трябва да се проведе реформа в съдебната система и това да премахне съмненията, които съществуват в момента. Искам да подчертая, че гарантирането на принципа на правовата държава в Украина за нас е от много голямо значение. И също така ние искаме да встъпим в договорни отношения с тази страна, а това означава че там трябва да има съдебна система, която гарантира прозрачност. Ние очакваме от Украина да внесе промени в системата, така че да се гарантира честно и прозрачно съдебно производство. Ние сме убедени, че стабилността на Украина и доверието на гражданите в държавните органи зависят от прогреса на реформите в тази сфера. Както беше, беше казано, скоростта и обхвата на нашето сближаване с Украина зависят от спазването на човешките права, принципите на демокрация и на правова държава в тази страна. Тези принципи никога не трябва да се поставят под въпрос. Това съответства и на резултатите от проверката на нашата европейска политика на съседство. Е, заседанието на съвета за сътрудничество Европейския съюз Украина, което ще се състои през следващите дни, ще даде възможност да се уточнят много важни за нашите отношения въпроси и да се изпратят ясни послания на Украина за значението на реформите в споменатите сфери. Ние се радваме на решимостта на Украина да приключат преговори, е, преговорите по споразумението за асоцииране още до края на годината. И това, което може да предложи това споразумение е ясно, но то е, изисква много дълбоки реформи, гарантиране на честна съдебна система, честни избори и също така борба с корупцията. Украина обаче не е сама. Тя трябва за да се сближи с Европейския съюз, да направи необходимите реформи, ние ще подпомогнем страната в тези реформи. В заключение искам да посоча, че ние бихме приели едно редовно съдебно производство. Нашия диалог и в Киев и в Брюксел – ще продължи, за да може страната да се доближи е, до Европейския съюз и ще разговаряме както с управляващите, така и с опозицията по прозрачен начин. Благодаря. Колеги, дебата по Украина приключи. Пристъпваме към гласуване. Първият елемент е с гласуването по шесте резолюции за Мадагаскар.